Искам да припомня, че споразумението за Меркосур съдържа много солидна глава за устойчиво развитие и търговия. Тя отговаря на много високи стандарти, подобно на други наши споразумения, например това с Япония или глобализираното международно споразумение с Мексико. Има специална правна норма за промените в климата и необходимостта от изпълнение на Парижкото споразумение. Има също и ангажименти за борба с обезлесяването. Също така е, има стремеж към това да не се е, изнася месо от райони, които са били неодавна засегнати от пожари. Предвидени са ангажименти за устойчивото управление на горите. Гарантират се необходимите инициативи за устойчивост на земеделието. Това означава ам, действия от страна на Европейския съюз и, ЧЕС, но и частния му сектор а, във връзка с мораториума на неустойчиви инициативи, като производството на соя. Главата за устойчивото развитие и търговията, е, съдържа правна норма за биоразнообразието, горите и е, рибното дело, както и за борбата е, с незаконната сеч. Европейският съюз много активно работи с страните от Меркосур и ще работи и в бъдеще за устойчивото и екологосъобразно развитие. Ние ще направим необходимото търговията да работи за целите на устойчивото развитие. Ще осъществяваме надзор за правилното изпълнение на споразумението, като ще отчитаме всички притеснения в областта на околната среда. Госпожо председател, главата е, за търговия и устойчиво развитие е юридически задължителна. Там има предвиден специален механизъм за уреждане на споровете, като жалбите най-напред ще бъдат е, разисквани между засегнатите правителства. Ако не бъде постигнато решение, може да бъде сезиран независим панел от експерти, които да направят препоръки. Докладът на тези експерти и техните препоръки ще бъдат обявявани публично, за да могат да бъдат изпълнявани от заинтересованите лица и от институциите на съответните страни. Зная, че мнозина от вас биха искали да има по-добре разработен механизъм, за прилагане на споразумението, включително и санкции. Този въпрос е бил обсъждан както в парламента, така и в съвета. На тази основа комисията е направила план за придаване на по-голяма ефективност на съответните глави за търговия и устойчиво развитие в своите споразумения. В споразуменията за търговия на Европейския съюз, както се вижда от примера с Корея, това не са само празни думи. Най-важното е, че тук е, говорим за резултат от много дълги, тежки преговори. Задълженията, които са поели страните от Меркосур са тежки, но те са готови да ги поемат. Можем да бъдем уверени, че споразумение с Меркосур, което допринася за устойчивата търговия с региона, включително е, задълженията да се изпълни договореното в Париж, ще даде на Европейския съюз необходимите лостове за преследване на нашите амбициозни цели в областта на устойчивостта и промените в климата. Последните пожари в Амазонския регион са свидетелство за тези предизвикателства и трудности, за които говоря. Но, госпожо председател, убедена съм, че само чрез работа с страните от Меркосур можем да постигнем глобалната трансформация, към която толкова много се стремим. Благодаря ви. Благодаря, госпожо министър. Сега бих желала да дам думата на комисията. Господин комисар Хоган, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми депутати. Благодаря ви за възможността да дам своя принос за този дебат. Приветствам възможността да участвам в обсъждането което е посветено на изключително важния аспект в политиката на комисията фон дер Лайн, новия зелен пакт и споразумението Меркосюр. Новият зелен пакт е възможност да се подобри състоянието на здравето и благополучие на нашите граждани, да се подобри състоянието на околната среда и економиката. Целта е да бъде Европа климатично неутрална до 2050 година, да се създадат нови економически възможности и да се подобри качеството на живота. Това ще означава преосмислене на економиката, енергийния баланс, производството и потреблението. И ясно е, че търговската политика също има важна роля тук. Това ще се постига на двустранно, многостранно и международно ниво Например, споразумението за асоцииран Европейски съюз Меркосур е такъв пример за международно търговско споразумение. Както и в други търговски споразумения, сключвани в Европейския съюз, има глава, която предвижда правно обвързващо задължение за това държавите да се придържат към целите на Парижското споразумение. Това означава също така, че Бразилия ще постигне нулеви нива на обезлесяване в региона на Амазонка и че ще бъдат прекратени различните видове практика, вредни за околната среда. Също така предвижда се опазването на биологичното разнообразие, отговорно поведение на стопанските субекти по продължение на цялата верига за създаване на стойност. Страните по споразумението ще основават своето законодателство върху принципа на предпазливия подход. За пръв път се случва споразумение с един голям економически блок, който същевременно е и голям износител на селскостопанска продукция. Сътрудничеството предвижда да бъде основано взаимодействието между двата блока върху принципите на ОНЕ. Също така има разпоредби за опазването на океаните, моретата и реките. Споразумението с Меркосур допринася по много други начини за постигането на целите на Зеления пакт. Споразумението ще позволи да се намали въглеродния отпечатък на Меркосур. То ще гарантира устойчива практика в областта на обществените поръчки. Ще улесни по-устойчиво използване на трансфера на екологосъобразни технологии. Също така се предвижда участие на гражданското общество в изпълнението на всички аспекти на споразумението. По този начин гражданското общество в трети държави ще търси отговорност от своите правителства, така както това се случва в Европейския съюз. Ние трябва да заемем по настъпателна позиция в нашата търговска и екологична политика. Искам да уверя парламента, че комисията ще бъде много бдителна, изпълнявайки тази си задача. И също така комисията ще назначи лице, което ще отговаря за изпълнението на търговските споразумения, включително гледна точка на устойчивостта. Така че в заключение искам да кажа, че споразумението ще подпомогне по много начини да се постигнат целите на Зеления пакт. Благодаря ви, господин комисар. Сега от името на политическите групи първо, господин Зимон от името на НП. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, зелените попита дали споразумението е съвпада с Зеления пакт. Отговора е да, дори това е принос към Зеления пакт, както каза и господин Хоган. Това е жалон по пътя защото отново, както каза еврокомисар, за първи път имаме начин да изискваме екологични и национални стандарти. Въвеждаме стандарти, които са невъзможни без поразумението. Защо? Логичният въпрос е какво ще стане, ако не изключим споразумението. Да, търговия ще има, само че без правила, без стандарти. С това споразумение преминаваме от не регулираната свободна търговия към честната търговия. Това трябва да се има предвид и не бива да го отхвърляте. Нима ще сторите това можем да влияем на света само чрез това споразумение. През лятото видяхте, още преди влизане в сила се оказа, че можем да упражним политически е, натиск срещу горските пожари. Спомнете си какво, е, какъв спектакъл устроихте относно сета, какво ли страхотине ни се разказваха и нищо такова не се случи. Крайно време е да преустановим с тези кампании на, за страх и да, да се извиним на европейските граждани, вместо да подклаждате неприязан към нови споразумения. Ако искаме да опазим климата не просто на думи и с символи, европейците трябва да бъдат не само пионери, но и да изискваме спазване на нашите стандарти. Това споразумение е важна стъпка по този път. Благодаря председателката. Благодаря сега от името на социалистите и демократите за две минути госпожа Ван Бремт. Благодаря. Уважаеми колеги, както бе казано, Европа е на прага на нова ера. С новия Зелен пакт искаме да осигурим бъдеще по-справедливо, по-устойчиво и изцяло отговарящо на потребностите на климата. Същевременно, миналата седмица в Мадрид, нека си го кажем честно, срещата на страните се провали. И Една от страните в преговарящия екип, виновна за този разочароващ резултат, беше Бразилия. Значи, а, е, ние сме страната, която може да експлуатира своите ресурси, каза Болсонаро. Може ли да бъде по-ясно? Нека кажем, че нашите земеделци, нашите производители трябва да направят много големи усилия, за да се впишат в новия зелен пакт, а същевременно търговската политика остава без промяна. Не можем ние да отворим пазарите си, а страните, които цитирах, да печелят от това надбягване към дъното. Искам да, да кажа нещо, което съм казвала на комисари неформално. Казвам го официално. Мисля, че днес в парламента няма мнозинство за одобряване на споразумението с Меркосур. Няма да бъде одобрено. Нямам доказателство, но имам опит в парламента. Ще ви кажа какво е важно за социалистите и демократите през едната година. Искаме страните от Меркосур и в частност Бразилия да възприемат друго поведение на международната сцена. Ако искат да бъдат наши търговски партньори, те трябва да бъдат наши партньори и във всичко, което се отнася до промените в климата. Второ, искаме предварителни условия за ратификация и искаме промяна за поли... в политиката на Бразилия за Амазонската гора. И а, това е нещо, което адресирам към съвета, но и към комисията. Припомням ви, че ние в парламента отдавна искаме да има много по-сериозен механизъм за изпълнение на споразумението, за изпълнение на главата търговия и устойчиво развитие, включително санкция. Трябва да използваме по-малко хартия, а по-сериозно да действаме. Благодаря. Сега от името на групата Обнови Европа за две минути, ако обича господин Каняс. Благодаря, госпожо председател. Защо днес обсъждаме съвместимостта между споразумението с Меркосюр и Новия зелен пакт? Защото този дебат беше изкривен от самото начало. Единствената цел е да се намери нов враг. Някои имат нужда от нова СЕТА, отново споразумение с Канада и го намериха в лицето на Меркосур. Госпожа фон дер Лейен каза, че търговската политика може да служи за постигане на общи споразумения с наши партньори в действията за климата и околната среда. Нека да погледнем какво имаме в споразумението. Има ли отделна глава, посветена на устойчивото развитие? Да отразява ли се споразумението от Париж и неговото изпълнение като задължение в това споразумение? Да. Дали са ратифицирали държавите от Меркосюр Парижкото споразумение? Да. Защо тогава цялата тази злоба, критика и необосновани страхове? Защото, колеги, трябва да имаме партньори и съюзници, за да изпълним нашата стратегия в областта на климата. И това няма да се случи с демагогия и спекулиране с пожарите в амазонските джунгли. Това ще стане с ангажименти и споразумения. Защото това споразумение е споразумение, изключено между партньори, които признават ценността на демокрацията – върховенството на закона и международното сътрудничество. Това са хора, които искат да живеят заедно с нас, искат да живеят като нас. Чрез поразумението ще се засилят вече създадени търговски отношения. И за това, и въпреки това, че този дебат беше провокиран от онези, които се страхуват от каквото е било споразумение и се подават климатична истерия, които разпространяват лъжи и предразсъдъци, ние имаме нужда от това споразумение. И за въпроса за съвместимостта на споразумението с Зеления пакт, можем да отговорим кратко и уверено. Да. Gracias. Благодаря ви. Сега от името на зелените за госпожа Кабацини. Комисията обявява зеления пакт и говори в, в петгодишни срокове. Приветствам това. Това е реакция не само на Ужасните климатични промени, но и на масовите младежки демонстрации. Госпожа Фон Лайн сама казва, че до 2050 година Европейския съюз ще бъде неутрален по отношение на климата и това изисква усилия от, и мерки във всички а, е, отрасли, но господин Хоган ще ви попитам направо. Как съответства това на настоящата търговска политика? Споразумението с Меркосур подкопава всичките ни усилия. Това означава внос на етанол, на е, хранителни продукти, още по-ефтина соя. А всичко това трябва да се произвежда някъде. 20% от цялата територия около Амазонка е, се изсича в двойно по-големи количества през последните години за да може да се отглежда да се отглежда соя и животни. Това е вече екологична криза. Скоро ще се стигне до необратими увреждания на тропическите лесове. И нашата търговска политика на Европейския съюз подпомага това и сключва пакт с Болсонар, Болсонаро, който потъпква човешките права. Знаем как се държа в Мадрид. Получаваме най-различни обещания в рамките на Зеления пакт, но споразумението с Меркосур означава точно обратното. Ако сме сериозни по отношение Зеления пакт, трябва да променим изцяло и търговската си политика, защото това е почти конституция на търговските ни отношения. Колеги, все още има време да променим нещата. Трябва да променим, една, да променим търговската политика. Сега е момента. Нуждаем се от устойчиви вериги за устойчиви доставки. Нека комисията най-сетне направи нещо. Да не действаме както до сега. Продукциите, които се предлага, трябва да бъдат различни съобразно начин на производство. И във всички глави от търговското споразумение трябва да говорим за климатичните промени. Категорично не се нуждаем с споразумение с хора, които съсипват топическите лесове. Благодаря. Благодаря, казва председателката от думата на и, от името на ИД, господин Бухайт. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Споразумението с Еркосур можеше да бъде успешно. 35% по-малко мита за износ на, българ... на европейски стоки за Аржентина и Бразилия е чудесно. Това би било чудесен, огромен шанс. И е, първите съобщения бяха новини. Тогава не само бе е, извадена от ръкава е, нова председателка на Европейския съюз, но ето, че тя ни представи Европейския зелен пакт. Това е просто една мисия невъзможно. Какво изобщо ще изнасяме? Нито инфраструктура, нито потребит покупателна способност позволява на страните от Меркосур да купуват от нашите електроавтомобили, например Южна Америка и в бъдеще пъти, ще за, залага на двигатели с вътрешно горене, т.е. точно това, е, което иска да премахне Зеления пакт. Нашите фирми, е, намиращи се в Европейския съюз, е, страдат от неправилни политически решения тук и навсякъде. Те не са категорично не са нашите партньори и то в този случай си търсят адекватни партньори. За това тази мисия невъзможна, която ни предлага госпожа фон дер Лайен, не е толкова неадекватна. Това напомня на мисията на, за Аполо 13 знаем какво се случи с астронавтите от този екип. Точно това ни заплашва и в резултат на зеления пакт на комисията. Тук става дума за пазари. Нека не говорим за идеология. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Екаре за минута и половина господин Буржуа. комисии willen И така, Европейската комисия е, иска да се представи като геополитическа комисия с създаване на работни места, е, борба с промените в климата, но и е, работа с партньорите ни по целия свят. Това е, споразумение с Меркосур е отговор на тази амбиция, на така заявената амбиция. Смята се, че е, ще имаме е, преференциален достъп до един сравнително затворен пазар с създаване на работни места и в Европейския съюз, и в страните членки на Меркосур. Тук има важен компонент устойчивост Парижкото споразумение е важен елемент. То съдържа мерки за предотвратяване на обезлесяването, мерки за ново залесяване, има предпазни мерки, но страните партньорки трябва да държат сметка за това какво ще вписват в бъдещите си търговски споразумения. Трябва да имат предвид това споразумение, когато правят бъдещите си договори. Споразумението предвижда диалог, отношенията ще се подобрят и е много по-интересен този механизъм, който е предложен, отколкото един механизъм на санкции, който би отблъснал нашите партньори. Искаме диалог. И за това, драги колеги, мисля, че ние сме длъжни е, да одобрим това споразумение. Той, то ще ползва и нашите партньори, и нас. Благодаря.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 за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. От 20 години текат преговорите между Европейския съюз и Еркосор. Резултатът е разочароващ. Остарял мандат на съв... от съвета на комисията за послед... без каквото и да било участие на Европейския парламент. И ни убеждавате, че това е добро споразумение. Новите акценти от последните години. Екологията, стандартите за заетост, правата на човека. Те са игнорирани, а това е залога за развитието. След случилото се в Мадрид, основателно се питаме това споразумение отговаря ли изобщо на Зеления пакт. Така ще постигнем ли 17-те цели за устойчиво развитие на ООН? Сам категорично не. Само един пример. Цел 13. Държавата с най-големите мас... горски масиви подценява своето задължение, както комисията. Действа се съобразно пазарна логика. Единствено се мисли за земеделие и това не отговаря на Зеления пакт, нито на опазване на биоразнообразието. Ако наистина държим на опазването на климата, трябва да има задължения по отношение на тези задачи. Такива няма, както и подкрепа за устойчива политика на производствена политика Альтернативата е една единствена да, се, да не се сключва това споразумение. Благодаря. Председателката, благодаря. От името на независимите госпожа Бегин, минута и половина. Президенте, колеги, 900... Благодаря, госпожо председател, колеги. Стотици хиляди хектари са били изгубени поради пожарите в амазонската джугла. Също така знаем какви са ужасяващите последици от горските пожари в Европа. И не мисля, че споразумението с Меркосур ще помогне в момента за това, което се случва с околната среда, това, което се случва е ужасяващо. Разбира се, обезлесяването в амазонските гори е нещо ужасно, но далеч не е единственото. Трябва да мислим за използването на пестициди в Аржентина, Уругвай или лошото управление на водните ресурси в Парагвай. Дали споразумението ще помогне на държавите в Меркосур да се справят с това? И какво ще ни кажете за износа? повече внос на месо и различни зърнени култури в Европа, това добре ли ще бъде за нас? Дали тези партньори ще зачитат нашите стандарти? 140 милиона тона емисии въглероден диоксид се произвеждат от отделни сектори в економиката на някои само от държавите Меркосур в рамките на дни. Така че световната търговия трябва да води до гарантиране на равноправна конкуренция. Но това споразумение няма да предложи решения, които да са добри в бъдеще. Мисля си, че абсолютно задължително Латинска Америка да бъде подходящ партньор и също, що се отнася до опазването на околната среда. Благодаря сега госпожа Магина за минути и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Добре дошъл, комисар Хоган, с, с новата си длъжност, комисар отговарящ за търговията. Искам да кажа, че наистина това се нарича от рънта на глок, защото и сегашният ви ресор е много сложен. И ние виждаме, че има споразумение, което е политическо, но все още не е изключено търговското споразумение, а паниката вече се шири. Аз се спомням, че вашия предшественик беше силно притеснил ирландските селскостопански производители за перспективите на търговските споразумения. Може ли да ни уверите в това, че въздействието на това споразумение няма да повлияе върху производството на говеждо и телешко месо в Европа. Тази сутрин гласувахме по резолюция за това как да защитим опрашващите насекоми. И един от проблемите, който се разглеждаше, бяха пестицидите и препаратите за растителна защита като цяло. Имаше някои колеги, искаха те да бъдат абсолютно забранени. Аз разбрах, че се очаква еквивалентност при споразумението с Меркосур. Как можем да гарантираме това, че ще се гарантира този принцип. Вие казахте много добри неща за това колко благоприятно е това споразумение за околната среда, но как ще се гарантира, че наистина това споразумение реално ще се прилага на практика в държавите от Меркосур. Благодаря ви. Сега госпожа Лангис, господин Лангис, две минути. Госпожо председател, преимуществото на дебата е, че споразумението все още не е завършено. Очакваме, може би, под подпис през 2021 година и все още има време да доразвием това споразумение, което според мен трябва да сторим, защото има доста неизяснени неща. Наистина има глава за устойчивостта, относно изпъл... изпълнението на споразумението от Париж за устойчивост економика и съответни стандарти за производство. Но от друга страна забелязваме, че 60 и, има 60% повече изкореняване на амазонските гори по времето на управлението на Боцонаро. 50% нараства използването на пестициди унищожават се местообитавите на местното население и отново не се спазват по нормите на, на МОД. Е, тоест, какво означават тези реформи? А според мен това може да означава само три неща. Първо, системи за мониторинг. Трябва да сме сигурни, че няма да получаваме в Европейския съюз изделия от незаконно унищожени гори. Е, не можем просто така да го казваме. Трябва да имаме контрол. Второ, е, изискванията за устойчивост трябва да бъдат свързани с конкретни стъпки за устойчива економика, както и за защита на правата на работещите. И трето, Нуждаем се наистина от дееспособен механизъм, защото, госпожо министър, Корея ясен пример, че до сега сме размахвали един а, книжен тигър, а ние се нуждаем от истински забат тигър. Благодаря. Благодаря за минута и половина госпожа Карлсбро. Thank you, Madam President. Е, Благодаря, госпожо председател пожарите в Амазонската гора тази година и безсрамната позорна риторика на бразилското ръководство за климата и за Амазонската гора е, водят до много тревоги е, за бъдещето на климата. Но нека въздъхнем дълбоко и погледнем фактите. Меркосурското споразумение вече съдържа задължителни препратки към Парижкото споразумение. Всъщност е, това споразумение ще направи Парижката спогодба по-ефикасна, а не по-малко ефикасна. Същевременно този процес ще бъде съпроводен от взаимноизгодна търговия. Съгласна съм, че трябва да се предприемат различни мерки за спасяване на климата и изпълнението на задълженията по Парижкото споразумение ще бъде невъзможно, ако не изпълняваме тези задължения всички. Споразумението с Меркосур ни дава уникална възможност за сътрудничество, за оказване на натиски и за създаване на стимули за всички партньори да поемат своята отговорност. Повечето търговия на основата на главата за търговия и устойчиво развитие позволява търговската политика да се превърне в инструмент за спасяване на климата, а не да бъде третирана като враг на климата. Така търговията ще стане по-устойчива при по-качествена нормативна уредба. Това е възможност, която не можем да пропуснем. Благодаря ви. Благодаря. Сега госпожа Брикман за една минута. Merci. Благодаря. Споразумението между Европейския съюз и Меркосур съответства ли на Зеления пакт? Да, казва комисията. Тук има препратка към Парижкото споразумение. Обаче как да постигнем целите си за 2% ограничаване на затоплянето на въздуха, когато от години, от десетилетия там в е, Латинска Америка се генерират много повече емисии въглероден двуокис, отколкото в Европа. Трябва да има амбициозна политика за опазване на околната среда и споразумението Меркосур не гарантира, колкото и да претендира това комисията, идеята, че Бразилия ще спазва Парижката спогодба. Всички сектори са важни, но Търговската политика и нашия селско-стопански модел не позволява да подкрепим това споразумение, освен ако не го реформираме из основи. Това споразумение ще бъде основна проверка, голяма проверка за новия зелен пакт на комисията и може да я обрече. Благодаря. Е, господин Медисън. Благодаря, госпожо председател. Виждаме, че въпреки, че се очаква значително увеличаване на износ на продукти от Европейския съюз, държавите Меркосур, не е много ясно дали това наистина ще бъде толкова благоприятно. Ние виждаме, че в момента се заражда нова религия, промяна в климата. Милиарди от евро ще бъдат изразходвани, за да се преобразува европейското общество, за да се постигне тъй наречената въглеродна неутралност от 2050 година. Този зелен пакт ще означава огромна цена, която ще платят най-уязвимите слове на нашето общество. Нека да взем за пример селскостопанския сектор. И не само, други сектори също ще пострадат значително. Например, в Естония, в една държава, която като цяло задоволява собствените нужди от енергия, но разчита все пак на своите вътрешни резерви на шистов петрол. С новия зелен пакт Естония ще бъде задължена да стане страна, която ще разчита на други държави с енергийни доставки. Виждаме, че не се предлагат по този начин решения на такива проблеми като глад, екологични бедствия или нещо друго. Е, всъщност е, видяхме, че биогоривата водят до увеличаване на емисиите парникови газове. Освен това, културите и земя, които биха могли да бъдат използвани за производство на храни, се използват за производство на енергия. Вместо да се безпокоим толкова много за съвместимостта между споразумението с Меркосур и Европейския зелен пакт, парламентаристите би трябвало да са по-загрижени за това как ще повлияят неблагоприятно тези инициативи върху селско-стопанските производители. Благодаря. Е, госпожа Агилар, благодаря, госпожо председател. Имаме нещо много модерно в Европа като риторика, нещо изпълно с добри намерения. Но виждаме тук лицемерието на един дебат, който налага нови изисквания на нашите селско-стопански производители и говори за подобряване на световна търговия. Обаче ни виждаме, че увеличаването на износа не означава, че всички, които изнасят своята продукция, играят по едни и същи правила. Виждаме, че в сферата на здравето на животните и растенията, опазването на околната среда, стандартите на Европейския съюз и на държавите от Меркосур са твърде различни. Виждаме само едни добри намерения, заложени в една декларация. Нещо, което не се спазва на практика в Меркосур. Виждаме, че има пълна несъвместимост между Зеления пакт и устойчивостта на сърското стопанство. Благодаря ви. Следващия оратор за една минута господин Морел. Благодаря. Задавани се въпроса дали Зеления пакт е съвместим с Меркосур. Мисля, че отговор е очевидно не и аз съм искрено изненад. от това как колегите от дясно с ентусиазъм ни обясняват, че благодарение на това споразумение господин Борсонаро ще претърпи някакво чудодейно преображение, колеги. Това няма да стане. Знаем, че споразумението е несъвместимо с пакта, защото всичко, което ще се изнася от там представлява допълнително парникови газове. Несъвместимо е, защото приятелите на господин Болсонаро от едрия бизнес ще продължават да съсипват Амазония, защото, четейки текста, мерките мерките за предпазливост са смекчени и това ще направи Европа по-язвима. Знаем резултата от Мъдлим. Нека престанем да убеждаваме европейците, че това е полезно. Естествено, че са несъвместими двете неща. И колеги, нека престанем с това дволичие лицемерие. Сега за минута и половина господин Синчич. Хвала вам Свет се меня яко и бързо. Благодаря. Светът се променя и то бързо. Политиката, основана на насилие, вече не може да носи успех. Крайностите, на които сме свидетели в климата, изискват неотложни действия. Неща, които преди са ставали веднъж на 100 години, сега стават всяка година. От 70-та година до сега ние като хора сме избили 60% от всички животни в този свят. Изключително сме добри в унищожението, особено на видове. Говорихме за това и вчера. До кога ще продължаваме с тази арогантност? Кога ще започнем да се отнасяме с уважение към своята среда? В началото на 21 век не можем да изхождаме от политиката на 20, че и на 19 век за търговия и растеж. Длъжни сме да опазим дъждовните гори в поречието на река Амазонка. Трябва да се опълчим срещу хедонизма, срещу насилието и да ги отхвърлим. А толкова се върши за това да се водят войни. Длъжни сме да спрем всички войни. трябва да мислим много по-задълбочено за това, което правим и да не се подаваме на политика, базирана на агресия. Тя няма бъдеще. Благодаря, е, господин Гарсия Маргало. Благодаря, госпожо председател. Тук като че ли имаме една дилема – свободна търговия или опазване на околната среда. Според мен това е една фалшива дилема. Ултралибералите смятат, че не съществува промяна в климата или че дори да съществува, не се дължи на човека. За това а, ние смятаме, че е добре да има подобни клаузи в споразумение за свободна търговия. Зелените смятат, че всяка една търговия вреди на околната среда и използват Болсонаро като пример. Според мен тази дилема, ще повторя, е фалшива, защото може да се чете опазването на околната среда с отварянето на границите, т.е. устойчивото развитие. Аз смятам, че споразумението постига това. Споразумението казва, че се зачитат всички споразумения, свързани с околната среда, че се зачита Парижкото споразумение и задължава страните по споразумението да спазват Парижкото споразумение. Предвижда корпоративна социална отговорност за частните предприятия. Създава механизъм за решаване на споровете и задава ясни правила. За това нашата група е за това споразумение с Меркосур. Ние смятаме, че това споразумение зачита ангажимента, който трябва да изпълним и това също така е отразено и в Зеления пакт. Благодаря. Сега за две минути госпожа Гутеланд. And we will wait for Mrs. Ще изчакаме госпожа Гутеланд. Yes, Имате думата. Благодаря много и се извинявам за закъснението. Уважаеми колеги, Европейския зелен пакт а, е и е повод най-сетне комисията да реагира адекватно и предлага стратегията така, така насъщно необходима за промяна. Защото Зеления пакт може да промени из основи нещата. Той е огромен шанс Извинявайте, че говоря задъхано, но не исках да изпусна възможността да говоря. Исках да, да повторя, зеления пакт е свързан с големи очаквания. Очакваме Европейската комисия да докаже, че иска да приложи този подход във всички политически сфери. Нека разгледаме и съществуващото законодателство. Ние, социал-демократите, искаме искаме тази промяна за цяла Европа. И се надявам, че цялото, че младото поколение, младежите, които протестират по нашите улици, ще повярват, че ние наистина ще направим сериозна промяна. Зеления пакт е свидетелство, че държим на устойчиво бъдеще. И мисля, че но мисля, че не бива да забравяме, че това е и задължение. Тоест, става дума за това не просто да постелим червения келим за зеления пакт. Става дума за непрекъснат диалог и между институциите. И има много неща, за които трябва да помислим, захванем ли се за работа. Мисля, че е важно в, да гледаме в бъдещето. Да сме наясно, че ние като водещ континент носим отговорност. Каз, казвам го и с оглед на бъдещ предстоящата конференция в Глазгол. Зеления пакт е нашето оръдие, но нека използваме времето от сега да се подготвим за Глазгол. Всички да разширим усилията си. А това налага доста по-стратегически подход. Благодаря. Госпожа Рафаела, една минута. Господин комисар, това, което става напоследък в Световната търговска организация, показва колко ценно Европа да има растяща мрежа от партньорства с трети страни. Не трябва да си гений, за да видиш как изчерпателните търговски споразумения с Китай, Япония, Сингапур и други страни а, рушат това, а, което е било а, градено с години. Нека сега се отноше, отнесем към това споразумение е, така, както ние умеем с уважение към околната среда. Нека страните от Меркосур е, да спазват Парижкото споразумение, иначе трябва да има последици. Европа е най-добрата в света при използването на економическата си мощ, но ние се нуждаем от ефективен механизъм за изпълнение. Това е правилно подчертано и в Зеления пакт. За това аз призовавам комисията да прилага изцяло и пълноценно регламента за дървесината за спазване на Амазонската гора. Това ще доведе и до спасяване на племената в Амазония, чието живот е застрашен. Благодаря ви, госпожа Чанс, за една минута. Thank you. Благодаря ви, колеги. Основният въпрос тук изниква постоянно. Дали търговската политика е в съответствие с нашите климатични цели? Отговорът е ясен – не. Да, наистина търговията може да бъде от полза и за двете търгов... търгуващи страни, но не всяка търговия е добра. И тъй наречената свободна търговия води до цена, която се плаща за промяната в климата и загубата на гори. Европа ще започне да внася говеждо месо от е, рогат добитък, отгледан там, където преди имало амазонски гори. Вие, господин Хоган, говорихте за главата за Парижкото споразумение. Госпожо министър, вие казахте, че това е добро споразумение, но няма абсолютно нищо в споразумението, което да спре Болсонар. Господин комисар, мога да ви кажа, че Болсонаро изобщо не го е грижа нито за амазонските гори, нито за климата. Някои от колегите тук казаха, че ще имаме повече лостове за влияние, ако сключим такова споразумение. Няма никакви доказателства за това, че това ще се случи. Трябват ни доказателства за реална промяна и подобрение. Трябва да има доказателства от наша страна, че нашата търговска политика е съвместима с нашите цели в областта на климата и околната среда. Благодаря следващия оратор за две минути, е господин Ланчини. Благодаря, госпожо председател. Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Меркосур е най-крупното споразумение, което можем да сключим. Е, става дума за пазар с 780 милиона души. Имаме много търговски споразумения, които не, не винаги са съвместими с нашите стандарти преговорите, интересите са много различни, особено когато говорим за човешките права въпросът е кой се облагодетелства от такива а, споразумения. Комисията говори за големи преимущества, но има и много сериозни съмнения. Съществуват скандали във връзка с производството на месо в страните от Меркосур. Не чрез такива споразумения ще постигнем целите си. Те в тези страни се използват недопустими пестициди в селското стопанство. Има редица изделия, които дори се доставят с изтекал срок. Това се отнася и за захар, и за ориз, и за други изделия. Така ли ще се преборим с пожарите? Това е все още в разрез с нашата политическа полемика. Въпроса за екологичната устойчивост не е отразен в споразумението. Нищо конкретно не се поставя по отношение на екологичните стандарти. Ако Европейския съюз иска да бъде последователен, нека въведем задължителни договорености противен и за пластмаса и така нататък. Само така можем да сключим това споразумение. Иначе за това ще е за сметка на европейските граждани и фирми. Благодаря. Господин Ройсен, за една минута, моля. Благодаря, е, господин, госпожа председател, господин комисар. В Нидерландия в е, момента и от доста време вече има протести на селяните, на земеделските стопани. Те е, е, имат е, много малки маршове в е, е цените, които получават. също но им се налагат много високи е, климатични изисквания. Е, комисарят е, е, отговарящ за Зеления пакт, е, всъщност е, е в центъра на вниманието на земеделските стопани, които протестират и смятат, че не е прав, когато ги обвинява, че техните изисквания са вече устарели, е, но същевременно е, много дълго се бавят е, нещата и земеделските стопани страда. Би трябвало, когато говорим за Меркосур, да си даваме сметка, че там, в тези страни, има съвсем други норми и стандарти. И така, трябва при всички положения да сме не само горди с Зеления пакт, трябва да бъдем и реалисти и да не загробваме нашето собствено селско стопанство. В противен случай няма да има успех. Благодаря. Господин Орбан Креспо има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Болсонаро каза, че Бразилия ще излезе от Парижкото споразумение за климата и ще продължи да унищожава горите в Амазонка. Същевременно Европейския съюз не може да сключва споразумения с тези, които не са ратифицирали споразумението за климата. Мината седмица Европейския парламент обяви спешно положение за климата. Комисията обяви зеления курс. Но всичко това са само думи, когато говорим за търговията в услуга на мултинационалните компании – Европейския съюз работи с крайно дясното правителство на Болсонаро по Меркосур. Това е лицемерие. Да се обяви извънредно положение на климата от една страна и от друга страна споразумение с тези, които извършват интензивно земеделие и опустошават горите. Трябва да се мисли и за правозащитниците в Бразилия. Ето днес ние заклеймихме това, което се случва с тях. Говорихме за лауреатите на наградата Сахаров и кандидатите за тази награда. Ние не можем да сключим това споразумение. Има време да се наложи промяната и да се откажем от него. Благодаря за минута и половина колегата Буда acordurile комерциале. Благодаря, госпожо председател. Да, търговските споразумения са необходими за всяка сериозна търговска дейност. Но от гледна точка на фермерите да се говори за съвместимостта между споразумението Меркосур и Зеления пакт е безсмислица. Търговското споразумение с Меркосур повдига няколко проблеми първо борбата срещу климатичните изменения. Трудно е да се говори за устойчивостта на горите в Европа, докато не се предоставят сериозни финансови ресурси. Освен това, страните в Меркосур изга... горят горите, за да освободят земя за животновътство. Ние се борим за високи стандарти на всички хранителни стоки, произведени в Европа, докато страните в Меркосур нямат подобни стандарти. Освен това, от Бразилия е, се е случвало да внасяме развалено месо и европейските служби не ги не установиха наличието на това. Господин комисар, има ли гаранции, че това няма да се случи в бъдеще? И на трето място, фермерите в Европейския съюз напълно но справедливо трябва да спазват ограничения за антибиотици, хормони на растежа и торове. С фермерите в Меркосур не спазват подобни норми, така че трябва да сме сигурни, че споразумението трябва да отговори на тези въпросителни, за да има баланс между фермерите в Европейския съюз и Меркосур. Благодаря, господин Текастро. Госпожо председател, господин комисар, с Зеления пакт Европейския съюз иска да сключи нов пакт със своите граждани и потребители. Споразумение, което благодарение на стратегията от полето до масата може да се подсили и насочено и насочен към качеството на храните, от гледна точка на качеството на продукта, както и от гледна точка на устойчив и прозрачен процес на производство. Производителите и фермерите в Европа са готови да приемат това предизвикателство, като правят още по-строги нашите стандарти, които са сред най-строгите в света. Не можем да си позволим да ги оставим сами. Ние трябва да си дадем сметка за това, че те полагат усилия и да ги защитаваме от нелоялна конкуренция в трети страни. Става дума за една изключително похвална цел, господин комисар, но тя не може да се ограничи само до споразумение с страните от Меркосур. Инфакт, само чрез нова и амбициозна дипломация на храните в Европа, основана на реципрочността на стандартите между Съюза и всички наши търговски партньори, можем да станем глобален репер при определенето на стандартите в селското стопанство и производство на храни. Благодаря. Следващият за една минута господин Локигард. Благодаря, госпожо председател. Ние е, знаем, че се нуждаем от е, споразумение за свободна търговия с Меркосър, е, но това не би трябвало да бъде само Вижте какво става в Бразилия. Е, е, региона около е, устието на Амазонка гори. Ще трябва да упражняваме повече натиск върху правителството на Молсонаро. Той се нуждае е, от това споразумение за свободна търговия, може би може, много повече от нас, но времено трябва да прояви интереси към климатичните промени след 20 години усилен труд не можем да загърбим всичко това, което сме искали да постигнем. Е, растеж, е, е, зелени технологии, естествено,